Colleghi, eh, comunico di aver ricevuto dal Consiglio le posizioni adottate. Colleghi, искам да направя едно съобщение от съвета. Позицията на комисията, комисиите са приети на първо четене от съвета. Заглавията на тези предложения ще бъдат публикувани към протокола. В рамките на три месеца парламента може да вземе отношение. От утре тече срокът. А сега към дневния ред. Започваме с доклада за Левски за намаляване на митата.